Добро утро, госпожи и господа, и добре дошли на нашата среща. Мисля, че горе-долу кворумът е на лице и мисля, че можем да започнем а, нашето заседание. А, унези, които закъсняват, а, ще се включат в ход. Предлагам най-напред да приемем дневния ред. Има ли възражения? Не, няма. Благодаря. Втора точка съобщение на председателя. Днешното заседание се предава като аудио и видеокартина, така че моля, включвайте винаги микрофона си, той е пред вас, пред вас има малък бутон, който трябва да натиснете. Унези от вас, които имат някакъв интерес по някакви точки, могат да го съобщат на секретаря. На 4 септември срещата ни е посветена на годишната конференция на ръководителите на делегации на Европейския съюз в Брюксел на 8 септември. Тази година в вторник, 4 септември, делегацията ще дойде в Европейския парламент със следния дневен ред. От 3 до 3.45 ще има обмен на виждания с председателя Шулц. В 15.45 до 16 обмен на виждания с председателите на делегациите Елмар Брок, Майкъл Кашман и представителя на асамблеята ще и СВД ще присъства също така. Ще има среща с председателите на групите. След, следва коктейл, който се дава от председателя Шулц. И тъй като ще присъстват около 140 посланници, представителите, ръководителите на делегациите. И представителите и съответните представители а, са хората, които ще присъстват. Така че такова ограничение се поставя а, а трябва да се намери съответно голямо помещение, голяма зала. Не възразявате, надявам се. И така, текущите тристранни преговори или триалога. Във връзка с рамковият регламент и предложението на регламент на Европейския парламент и съвета залага изисквания за микрофинансиране на 5 юни беше проведен, проведен първият първия кръг. Нашия докладчик е господин Метин Казак, но за съжаление Метин не присъства, така че когато дойде ще го помолим да ни каже няколко думи. По отношение на търговски преференциални условия в случай на екстраординарни обстоятелства с на да, по време на датското председателство на 14 юни беше проведен триалога. Целта е да се опростят изискванията за наблюдение, въвеждането на упростена процедура вместо тарифните квоти, за да се опрости търговията с продукти, които са включени в списъка на преференциалните продукти. Но парламентът, между другото, не разбира позицията на съвета, че тези преференциални условия зависят от това Пакистан да не въвежда а, митнически а, ограничения и спазване на регламентите. Може би вие ще разберете по-добре от мене какво се казва. Аз самият не го разбирам, въпреки че присъствах и по тази точка не се постигна споразумение. Тъй, че тази, тези тристранни преговори се оказаха много дълги и, много, и много се проточиха. Някой иска ли да вземе думата? А, не и слава Богу. Четвърта точка. Изменение на регламент за въвеждане на режим на общността за контрол на износа, трансфера, брокърската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба. Тук обаче докладчика ни присъства. Кристофър, заповядайте. Добър ден. Благодаря на всички за вниманието. Разбираме какво искате да ни кажете. Искате да ускорим темпото, така че аз ще се съобразя. Ще говоря шведски, така че моля да си сложите слушалките. At least for anybody who wants to follow. Uh, нези, които искат да ме слушат, трябва да слушат превода. Благодаря най-напред пред... Листуна. Става въпроса за следното. За списъци с а, предмети с двойна употреба. Говорихме за актуализирането на списък и за това, че има а, проблеми. А, списък, който се одобрява съгласно обикновената законодателна процедура. А, целта е хората, които са провинени, да нямат достъп до такива предмети с двойна употреба. Обаче този списък трябва да е гъвкав, трябва да има възможност да бъде актуализиран бързо. Разбира се, има разнопосочни мнения. По тази тема има много предприятия, които работят в този бранш и е жалко, ако а, списъкът не бъде бързо актуализиран и това е в техен ущърп. Трябва възможно най-бързо да бъде прият а, този законодателен акт, така че да не се стига до конфликти. На политическо ниво няма никакви конфликти, постигнахме съгласие, това стана ясно по време на дискусиите. Тук става въпрос за технически подробности и няма да е правилно, ако по време на законодателната ни работа се препънем в тези подробности. Тук става въпрос за това а, не а, да се накърнява а, европейската конкурентоспособност. по време на нашата работа, сега и в бъдеще, при, при бъдещо преразглеждане на списъците, трябва да се придържаме към принципите за прозрачност и последователност. Нашата задача в Европейския парламент се състои в това да се гарантира общия контрол, но ние не можем да упражняваме контрол върху отделните технически спецификации. И последния път споменах, че първоначалното предложение на комисията е разумно, съвета го подкрепя както изглежда и ако няма някакви възражения, можем наистина да се сложи край на този макроменеджмент от страна на Европейския парламент. Това е за сега. Uh, thank you, Christopher. Uh, Francesca. Франческа. Благодаря много. Благодаря и за доклада. Тук като че ли има два основни аспекта на въпроса. От една страна споменавате проблема на индустрията, който би могъл да възникне. От друга страна има и проблеми със сигурността. И трябва да обърнем сериозно внимание на тези въпроси. Трябва или би трябвало да бъде възможно. Според мен е изключително важно да имаме списък на държавите, за да може комисията много бързо да предприеме нещо, когато се налага да се ограничи достъпа, да се, да се е, ограничи, извинете, износа към определени държави. От друга страна е важно нещата да се обсъдят, важно е да има и възможности е, за предварителни проверки, на базата на съществуващото законодателство, т.е. да се направят проверките преди въвеждането на тези продукти. Т.е. трябва да е ясно в регламента по какъв начин подобни стоки и технологии могат да се <clears throat> да преминават от една страна в друга. Освен това трябва да е ясно по време на тези предварителни а, проверки, при какви условия комисията взима решенията си, какви са условията, които трябва да бъдат спазвани. Това е моята бележка. Благодаря. The... Благодаря. Някакви други бележки от а, делегатите. Ако няма, ще дам думата на комисията на господин Газоти. Благодаря, господин председател. И благодаря на докладчика за прекрасно свършената работа по това предложение и по цялата процедура. Както вече казахме, за този конкретен регламент е важно да се действа бързо. Преди няколко дни приехме подобно законодателство по същите съображения. От друга страна трябва да можем максимално бързо да въведем а, актуализираните режими. Няколко думи показаното във връзка с изменението. Първото изменение според мен предоставя информация. Тук се работи по шаблона, който институциите са възприели като обща позиция и считаме, че този шаблон трябва да бъде спазван. Така че мисля, че трябва да се придържаме към стандартната формулировка. По второто изменение, мисля, че това е полезна идея, тъй като се демонстрира последователност в измененията. А, така че ние с удоволствие бихме го подкрепили. По отношение на третото изменение, не виждаме ясно необходимостта от него, защото делегирането на правомощия винаги може да се извърши за определен период от време. Затова не считаме, че парламента трябва редовно да бъде информиран по отношение на делегирането на права. Имаме основни изисквания. Ние се отчитаме пред вас на всеки три години по изпълнението на регламентите. Така че това по това с процедури, правила, които се спазват вече в продължение на 6 години. Два подобни доклада сме ви предоставили по смисъл на член 25 на регламента. И последно, по въпросът, който беше зададен от представителя на зелените. Условията би трябвало по които определени изделия могат да бъдат извадени от списъка, вече са а, указани в регламента. Ние трябва да спазваме и режимите, които залагат международните изисквания по отношение на държавите, членки на Европейския съюз като цяло. Така че комисията тук не вижда възможност да се обсъждат отделните изделия, защото е ясно, че ние трябва, и това е казано в регламента, ние трябва да спазваме тези изисквания. Това го казвам само като разяснение. Благодаря, господин председател. Благодаря. Докладчиците в сянка. Марике, искате ли? да кажете нещо? Да, благодаря господин председател. И съжалявам, че малко късно взимам думата. Освен всичко, което нашите е, докладчици в Сянка свършиха и това беше наистина много работа. Искам да задам въпроси на комисията. Първо, по отношение на процедурата. Бяха проведени консултации по зелената книга. Срокът беше 31 октомври 2011. Аз самата имах доста предложения, но не чух нищо в отговор. Нещо, което доста ме притеснява, тъй като нещата много се проточиха. Всички ние знаем, че технологичното развитие, както спомена и докладчика в Сянка, е много бързо, а нашата процедура ни с нашата процедура ние губим доста време, така че ще бъда благодарна, ако получа информация и е по Въпросът за ангажиране на ново лице за контакти от страна на комисията, доколкото зная, е, мястото за момента е вакантно. Вторият въпрос е свързан с категоризацията на тези технологични изделия. Говорим за двойна употреба, но Въпросът е дали можем да определим някои категории като а, технологии с само една възможна употреба, нещо, което би трябвало да бъде обвързано с нарушенията на човешките права и то е сериозно нарушение. Виждаме, че технологията, технологията е напреднала много, дава възможност масово да се следят, да се а, наблюдават а, гражданите, режим режими, като тези в Иран, е, се възползват от тези възможности. Е, знаем, че непрекъснато е, има оплаквания от граждани, които твърдят, че се правят разпечатки от техни имейли, от техни съобщения и това често пъти става с технологии, които се а, изнасят от Европейския съюз. Така че трябва да е сигурно, че няма противоречие между тези различни системи. Трябва да определим една категория системи, която е така да се каже най-тежката, най-лошата и се използва само за репресии. Така че ще бъда благодарна, ако се включи и този въпрос. И последният ми въпрос е свързан с изпълнението и оценката. Както чухме от докладчника в Сянка, това е един непрекъснато променящ се свят. Технологиите напредват много бързо. Това, което знаем този месец, може би е ще бъде абсолютно различно от това, което ще знаем следващия. Така е, че оценката на държавите, на технологиите на европейско ниво трябва да бъде непрекъсната. А освен това и трябва да се е, помисли за изпълнението. Изпълнението, спазването на всякакви ограничения в износа е, се извършва на ниво държави членки, но не е ли време да има някаква институция, която да осигурява равнопоставеността на изпълнението, т.е. да има е, равнопоставени условия, при които да работят всички държави членки. Благодаря ви. Позволете аз да кажа нещо. В Обединеното кралство ние примерно сме свидетели на изготвянето на е, карти на е, улиците, на пътищата и това дава възможност примерно за хакване на компютрите ни и то не само в третия свят. Някой друг иска ли да вземе думата, Кристофър? Вие мисля, че искате още веднъж е, думата, за да отговорите след това комисията. Благодаря, но в момента най-важно е кафето ми on the yeah, dual use, we call it coffee, uh-huh. or, or multitasking. Да, да, между другото, кафето също има двойна употреба, знаете. Не мога да отговоря на въпроса за последващите мерки по отношение на Зелената книга, нито за вакантните бройки в комисията, но много, по, по много въпроси съм съгласен с вас. Важното е да се каже едно, обаче вие поставихте много важни и интересни въпроси по съдържанието на регламента за двойната употреба. И ние своевременно ще огледаме цялата система, цялата уредба на двойната употреба. Но в доклада сега насочваме вниманието към едно единствено нещо. А именно бърза резултатна реализация прилагане на регламент. Понеже наистина е, една технология, едно техническо решение днес може да бъде съвсем друго утре. И вие така навеждате най-красноречивия аргумент е, в подкрепа на моите изменения. Не можем да разчитаме на обикновената законодателна процедура. Аз разбирам, че между списъците има разлики, и техническите спецификации също. Но от друга страна и по отношение на, на списъците се нуждаем от бързо действие. Ето защо много са уместните аргументи по съдържанието на регламента и ние ще се върнем по-късно на тях, но в случая аз бих искал да насоча вниманието към един ефикасен, прозрачен и бърз процес. Ето това е насочеността на моите изменения. Вероятно комисията може да коментира част от съдържателните въпроси. Да, комисията, господин Газати. Uh, yes, on the, um, I can tell you that uh, we, we of course um, welcome any push for additional posts to be granted to the committee. Е, да, разбира се, ние е, е, винаги можем да настояваме за допълнителни щатни бройки. Uh, в комисията, но във всеки случай екипът за двойната употреба е вече попълнен и ще постигне, уверен съм, бърз напредък по зелената книга. По въпросите, прочим, които бяха повдигнати от уважаемите е, депутати и в частност е, въпросите за прилагането и принудителното, ако е необходимо, изпълнение на положенията на регламент. Зелената книга е повод за допитване, възоснова на което комисията ще докладва пред вас за прилагането на регламента. И разбира се, междувременно могат да възникнат нови законодателни идеи и в най-различни посоки, но още от сега, от Зелената книга, може да се уверите, че според комисията е, трябва да бъдат постигнати е, и, и съгласие и, и, и по-добри механизми за изпълнението на регламента. От друга страна, да, единния пазар, единият пазар трябва да функционира правилно и по отношение на изделията е, с двойна употреба, тъй като от една страна нееднородността на уредбата и практиката може да повлияе отрицателно върху е, режима на противодействие, но от друга страна и върху конкурентоспособността на нашите износители и действието на самия вътрешен пазар. Що се отнася до графика, е, ние смятаме, че до края на тази година ще можем да докладваме резултати от допитването по Зелената книга още тази песен, надявам се. Така че своевременно да получите редовния тригодишен доклад. Що се отнася до технологиите, разбира се, всяка държава членка може да насочи вниманието си по линия на контрола към определена технология. Регламента дава възможност за това. Ако смятате, че тази дейност трябва да бъде в по-висока степен координирана, това може да се обсъди. Разбира се, противоречиви съмненията, някои настояват всичко да остане изцяло в ръцете на държавите членки. Ние се нуждаем от политическа насока и това е и предназначението на разпространената зелена книга. Динамичното развитие на технологиите, правилно отбелязва докладчикът, е един от предметите на регламента с възможност приложението е, да се изменя два, три пъти дори годишно, а не веднъж на две години, както е до сега. Благодаря, господин председател. Край срок за изменение и допълнение 22 е юни, 12 часа на обяд. Докладът ще се приеме на 11-12 е, юли, а пленарната зала ще гласува през ноември. Така, следваща точка от дневния ред. Специалната делегация посетила Перу и Колумбия. За съжаление и Марио Давид и Бърнт не са все още тук. Предлагам ви да отложим работа по тази точка, докато поне един от двамата не се появи. Значи, шеста точка. Споразумение Европейска комисия Израел – съответствие, оценка и приемане на промишлени изделия, допълнителен протокол към Евросредиземноморското споразумение. Доколкото разбирам, са фактически споразумение или по-скоро съгласие е на лице. Кой би желал да се изкаже от името на групите? От НП няма, а и... А, извинявайте. Да, разбира се. и имат имате думата. Извинявам се. Благодаря, господин председател. Има подписано писмо от председателя Морейра и господин Елмар Брок. То е било предмет на обсъждане в Комисията за външните работи. Но аз бих искал да повдигна въпроса за тълкуването на първия абзац, а именно какви задължителни обвързващи уверения може да даде Комисията на Европейския парламент за това, че не гласно е, негласно или по друг начин няма да приеме ам, управление от страна на Израел на територии, които са присъединени към е, територията на Израел през 1967 година. 1967 година. Какво значи е, юридически обвързващи или задължителни за комисията уверения? Израел вече има споразумение за асоцииране с Европейския съюз и съгласно това споразумение се осъществява търговия между ЕС и Израел и е на лице негласна договореност, механизъм, благодарение на които Европейският съюз може да проверява вноса с происход било то от окупираните територии или от анексираните територии, които не се признават за част от Израел от е, Европейския съюз. И вероятно същият механизъм ще се прилага и тук. Но какво имаме предвид под правно обвързващи или е, пораждащи правни последици, ще заведем дело ли срещу комисията, ако тя не изпълни това вменено и задължение? Не знам. Въпросът е, е, за сега е без отговор и ние бихме желали да се получи отговор. Благодаря. Е, социалистите имате ли? А Бърн, тък му, тък му на време. Бърнтланге по отношенията с Израел е, съответствие оценка и приемане на промишлени стоки. Да дам ли първо на либералите и след това на вас да, да ви оставя малко време? Благодаря ви. Вчера проведохме дискусия, свързана с постигането на компромис. И наистина искаме да се създаде система, която да има задължителен характер, да е правно обвързваща. Yeah, you, Благодаря, господин председател. Нашата група е за това да се постави на гласуване текстът. Макар и да остават някои въпроси, които наистина трябва да получат отговор, а ние участваме в задаването им, въпреки това, е, ние се опасяваме от поредното изоставане от срока и сянката, която хвърля то върху доверието и в комисията, и в парламента като цяло. малко съм обесърчена, огорчена от тези процедурни лъкатушения на текст. Зелените. Удовлетворени сме от постигнатия компромис. Питате, що е то правно вързващи и това е термин от международното право. По-скоро задължителните уверения. Това е терминът, който поражда въпроси. Задължителни или обвързващи към какво? Е, как, какво всъщност е задължението? Защото става въпрос за задължителни уверения. Това някак не, не, не, не върши работа. Ам, компромиса го подкрепяме. Ако обаче той не се приема общо, ще поискаме удължаване на срока, т.е. даване възможност отново за внасене на изменения и допълнения, но компромисът ни удовлетворява, Бърт. Съвсем накратко. Ние отлагаме процеса. Ние искаме да има поетапно развитие с включени условия, които трябва да бъдат изпълнени. Смятам, че през октомври може да гласуваме. Това не е забавяне на процеса, ами това е едно ясно поетапно развитие на процеса, свързано с определени условия. Yes. Yep. This point was raised in... Да, Въпросът е, се повдига, за да се отрази в протокола, че такъв въпрос има. От това не следва, че НП няма да се придържа към постигнатия компромис и, и няма да гласува за писмото. Напротив. Да, така, е, реформисти и консерватори, консерватори и реформисти по-скоро Благодарим на всички ви по конструктивния начин, дух на сътрудничество, по който е, бе внесен въпроса. Имаме все още известни съмнения по отношение на формулировката на първия абзац. Няма да гласуваме против, но ще се въздържим, ако се постави на гласуване. Нека се върнем на госпожа Келе, може би. О, обединената Левица, извинявайте, че ви пропуснах. От името на Обединената левица аз бих искал да кажа, че подкрепяме компромисния текст. А, що се отнася до разискванията, които текат в момента, бих казал да, наистина и ние желаем да се хвърли повече светлина, да стане по-ясен този термин задължителни е, уверения. За да не се породи отново едно не особено светло пространство. Да, аз тъкмо щях да помоля комисията да коментира и, и да ни даде представа за своето тълкуване на тази фраза. Господин Манос. Господин Манос, имате думата от името на комисията. По-скоро госпожа Муниос, казва представителката на комисията. На този етап какво комисията изслуша изказванията ви И след като при нас постъпи устният въпрос, ние ще формулираме отговор, който ще прозвучи в пленарната зала, но сега комисията няма как да изяснява формулировките на вашия устен въпрос. Наша работа е да му отговорим, а не да го формулираме. А, за протокола утре ще гласуваме за внасенето на въпроса. Господин госпожа Кела, не може ли просто да си приемем тук компромиса и след това ще може да се гласува отделно за абзаца, в който ние внасяме фразата задължителни уверения. Имаме ли компромис всъщност? по, по текста правно задължителни. ЕНП е против тази фраза, доколкото разбирам. Е, господин председател, да ни изясните процедурата, но е, във всеки случай, ако няма компромис по този текст, ние бихме искали да се гласува той. Е, НП могат е, да говорят от свое име, но според мен те не са против. Не, няма какво повече да кажа, господин председател, аз вече казах. Ние няма да възразим срещу тази формулировка, правно задължителни, само питаме. Питаме, задаваме въпроса, що е то, за да се впише в протокола и вече при по-нататъчните етапи на процедурата да имаме възможност да изразим мнение в тази връзка по отговора на комисията. Ние по този начин не нарушаваме постигнатия компромис. Добре, каза председателя, значи компромис има. И утре ще гласуваме въпроса. Така, Бърнт. Не, Дейвид, Дейвид Мартин. Не, извинявайте. Бърнт, да се върнем на вашата точка от дневния ред. Девид ще поеме председателското място. Извинявам се, трябва е, да отида другаде. Но а, е, сега Колумбия и Перу, ако може да ни осведомите. Благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги, ще има и писмен е, доклад. Ето защо по време на юлското заседание трябва да а, засегнем тази тема още веднъж, след като сте прочели писмения доклад. Необходимо е а, да се информираме в кратки срокове. Състоя се делегация, а, която посети Пери, Перу и а, Колумбия. 31 май, 1 юни. Има резолюция, която ние приехме в Европейския парламент. Резолюция, която искахме да представим на Перу и Колумбия. Програмата беше доста натоварена през тези два дни. говорихме с търговските министри, проведохме разговори с представители на гражданското общество в Колумбия и Перу, водихме разговори с представители на промишлеността и в Колумбия и в Перу. Проведохме разговори с парламента в Перу и в Колумбия съответно и проведохме разговори с, с заместника министъра по външните работи в Колумбия и в Перу. И проведохме разговори с двамата президенти Омала и Сантос. По време на всички тези разговори а, представихме нашата резолюция и казахме, че имаме нужда от пътна карта, която е да има задължителен характер, да включва в себе си трудови права, правата на човека а, и в Колумбия, и в Перу. Мога да ви кажа, че по време на всички тези а, разговори реакцията беше доста положителна. И двете правителства поеха ангажимент, изрично поеха ангажимент и двамата президенти да реагират положително на нашите искания. Президентът на Колумбия съвсем ясно заяви, че а, Разбира се, това е в интерес и на самата страна, на самата Колумбия, ситуацията да се подобри там на място, а не само, че Европейския парламент има интерес от това изискванията да бъдат изпълнени. Трябва да бъдат предприяти реформи, има проблеми, които все още не са решени, които все още съществуват. И а, по този въпрос а, има припокриване в мненията и се надяваме и че в едно обозримо бъдеще и от двете страни ще бъде представена пътна карта, която да можем да обсъдим и да обсъждам евентуални промени. Но в крайна сметка делегацията беше... Посещението на делегацията беше доста успешно защото представители на Европейския парламент и други заинтересовани страни бяха информирани за нашите искания, нашите намерения и съответно ние получихме много положителна реакция и от Колумбия, и от Перу. Благодаря ви. Ще дам думата на госпожа Келър и след това ще дам думата на посланика на Колумбия. Хелмър след преди това има думата. Сега ще предам, ще знам председателството. Госпожа Келер, исках да попитам следното. Значи, ме ми се струваше, че след посещението ще има и изслушване какво беше настроението сред депутатите по отношение на това споразумение. Бяха ли въодушевените или по-скоро изразиха критика, както и в Колумбия и в Перу. Интересуваме каква е била реакцията. В гражданското общество какви групи са представени, с кои представители се срещнахте, дали всички подкрепиха това споразумение. Вие казахте, че в обозримо бъдеще трябва да бъде изготвена пътната карта. Какво означава това обозримо бъдеще този месец или следващата година? Това а, е моят въпрос. Добро утро на всички. Хелмут. Благодаря, господин председателю. Аз ще поставя два въпроса. Първо искам да благодаря за за предоставената информация. Краткосрочно доста набързо беше организирано това посещение. Искам да попитам кои представители на гражданското общество бяха представени по време на изслушванията. когато обсъждахме нашата резолюция, имаше представители на жертвите, техни роднини или ам, упълномощени от тях лица. Така че имаше и представители на народа, така да се каже, по време на тези изслушвания, за да дадат своето мнение по отношение на споразумението. Пътната карта беше спомената. Сега има две нови развития тази седмица. Първо, Съединените щати и тогавашния генерал Сантуш и президента Орибе са били обвинени, че са участвали активно в актове на убийства. това е нещо, това нещо беше ли засегнато по време на изслушванията? Тази седмица има и още една жертва от средите на профсъюзите. Ето защо искам да се позова на казаното от главния прокурор на Перу. Следващата миналата седмица имахме представител на Колумбия в Европейския парламент. Искахме да знаем какви са ам, причините за убийството на а, тези представители на, на а, синдикатите, на профсъюзите. И да видим дали тази тема въобще е била засегната по време на изслушванията. Благодаря ви. Господин посланник, желаете ли да коментирате различните бележки и въпроси по доклада на господин Ланге? Но? Не. Добре. Бернт, вие искате ли да коментирате? Да. Уважаеми колеги, в разговорите, които проведохме в съответните парламенти, нямаше представители на гражданското общество, но ние проведохме отделни разговори с представители на неправителствени организации. В Перу говорихме с представители на университетите, с активисти за защита на човешките права. С цялата палитра от организации сме провели разговори с представители на синдикатите. Също така. Това може би е свързано и с въпроса на госпожа Келер, че в а, Колумбия хората до голяма степен одобряват това споразумение. Всички а, партии, освен една, партията Поло, тя е доста разединена, а, но останалите ще застанат зад това споразумение. Реакциите бяха разнопосочни в парламента. Имаше мнения, които бяха за това споразумение, другите казваха, ние пък едва ли имаме нужда от такава пътна карта и така нататък. Но като цяло мнозинството взема позиция, която подкрепя нашите искания. Проведох разговор с представители на трите синдиката в Колумбия. Те казах, че принципно ще са против едно търговско споразумение, защото свободната търговия за тях не е приемлива. Ето защо те по-скоро не приемат нашето предложение. В Перу също говорихме с представители на гражданското общество в рамките на семинар, организиран в един от университетите. В Перу Нямаше отявлени гласове против споразумението, но те искаха да знаят подробности за нашите искания, свързани с пътната карта. Смятам, че в Перу подкрепата за търговското споразумение е по голям отколкото в Колумбия. В Перу беше ясно заявено, че има проблеми с млечния сектор – съществува страх от вноса на европейски млечни продукти в страната. Разбира се, за млечните продукти имаме дълги преходни периоди и срокове по отношение на млечните продукти. Тези срокове са включени в съответното споразумение. 17 години е срокът за млечните продукти след изтичане на споразумението. Важно е да бъдат включени тези преходни разпоредби и срокове, така че да не е застрашено препитанието на селските стопани от износа на млечни продукти от Европейския съюз. Сега за съдебната система. в Колумбия говорихме с главния прокурор в Страсбург миналата седмица. Още веднъж говорихме с него. Той от два месеца е на този пост. Много реформи са планирани. Хоризонтални въпроси ще бъдат засегнати. Отделните случаи ще бъдат проучвани паралелно в отделните отдели на прокуратурата. Случаи свързани с нападения а, срещу представители на синдикатите, нападения срещу активисти очертан е процесът, включваше реформите, обаче е хубаво да се изготви и пътна карта, за да се знае кога, кои мерки ще бъдат предприяти. Съда на Европейските общности изготви доклад, свързан с безнаказаността в, в Колумбия, че има стотици случаи на на на насилие, но до сега не е осъден и не е обвинен никой. Има купища с а, папки, които все още не са а, обработени, не са разгледани случаите, не са разследвани случаите и а, е, тези случаи трябва да бъдат разгледани. Като цяло това са 1500 случая. Сега се обмисля начин по който да бъдат разгледани тези случаи. Трябва да има а, е, ясни етапи, ясни стъпки, които а, ще бъдат предприяти. Благодаря. Докладът ще бъде на разположение следващата седмица. Ще бъде разпространен какъвто е редът. Преминаваме към седма точка от дневния ред. Разширяване на двустранните търговски отношения в областта на текстила, е, е, в рамките на търговските партньорски отношения между ЕС и Узбекистан. Преди да дам думата на докладчика Кутас, миналия месец ноември е, парламентът прие междиния доклад на комисията в тази връзка. По член 81, трета алинея. За нас е, е важно е, нашата комисия да изслуша такива междинни доклади. Е, пленарната зала, както знаете, се вслуша в предложението на нашата комисия почти единодушно. Процедурата не е приключила обаче. Нашата комисия трябва да продължи да наблюдава. Господин Девин е тук. Bon, en tout cas, Monsieur le Président, ce sera Monsieur Cuisson. Il est en... Господин Квисон, господин председател, извинявайте, той трябва да е тук от името на комисията, но ще се позабави от е, името на датското председателство господин Малдонадо, е, който също може да говори от името на външно политическата служба на комисията, но нека чуем нашия докладчик. Благодаря, господин председателю, уважаеми колеги. Искам първо да напомня за обстоятелствата, независимо от преходния доклад, който беше споменат. Говори се за удължаване а, на а, партньорството между Европейския съюз и Узбекистан в областта на текстил, производство на текстилни изделия. Става въпрос за следното, че а, деца работят а, на полетата, където се отглежда памука в Узбекистан. Документът беше прият с голямо мнозинство. Споразумението няма да бъде одобрено, докато съвет и комисията не вземат предвид нашите съображения и не приемат нашите условия. И съвета и комисията призовават Узбекистан да а, приемат а, посещение, включващо представители на три страни, по време на събиране на реколтата и по време на брането на памълка. Освен това, трябва да се, а, има предвид, да се имат предвид разпоредбите на МОД. Трябва да се даде възможност да се извърши проучване, свързано с временното премахване на преференциите по съответното споразумение. Европейския парламент иска да се изготви законодателно предложение, свързано с членовете, които включват в себе си експлоатацията на деца в Узбекистан. И това, че те са подложени на принудителен труд. Узбекистан е подписал конвенцията за правата на човека, включително и за зачитане правата на децата но тези конвенции и разпоредби не се спазват. Това е най-важният въпрос, който ме вълнува и на който очаквам да получа отговор. Може ли да ни дадете подробности за това как се води диалога с узбекистанската страна? И дали има реални шансове ем, през есента, когато се събира реколтата, да се изпрати мисия на МОД там на място в Узбекистан. Доколко комисията зачита исканията и предложението на Европейския парламент да се проведе проучване и относно как, как стои въпросът с разпоредбите свързани с преференциите и принудителния детски труд. Merci, monsieur le, le président. Благодаря, господин председател. Първо, дължа благодарност на вашата комисия за това, че ни давате възможност да ви осведомим за работата си по този деликатен въпрос. Още повече, че ние вече се ангажирахме пред вас да предприемем мерки, за да внушим на Узбекистан, че няма альтернатива на сътрудничеството е, е, е, с МОД. Дипломатическите действия бяха насочени именно към, именно към това да се внуши на Узбекистан, че друг вариант за действие няма. През ноември месец посетихме Ташкент съвместно с външно-политическата служба, проведохме консултации с представителите на е, Националния център за правата на човека на Узбекистан, с заместник министър на е, социалната политика, представители на Световната банка и на УНИСЕФ. Комисията имаше ясно и категорично е, послание – няма друга възможност, освен Узбекистан да сътрудничи с Международното бюро по труда. За втори път бе повторено това послание на заседание на съвета за сътрудничество между ЕС и Узбекистан. Това е най-високия ежегоден форум на, в отношенията между ЕС и Узбекистан. Е, Провеждане са разговори е, на посланическо равнище и в Ташкент, е, и тук в Брюксел, а също и тук в Брюксел в представителството на Международното бюро по труда. Ам... Така се стигна до решението на Узбекистан да организира конференция по конвенциите на МОД и в частност, е, очевидно, свързани те с правата на детето. На 3 май тази година имаше такава конференция, такова съвещание, по-скоро в Ташкент, е, с участието на МОД, на Комисията на външно-политическата служба и на узбекистанската страна, което погледна много сериозно е, на провеждането на това съвещание. Комисията играе ролята на посредник е, за подновяване на е, диалога, и както по време на самото съвещание, така и по-нататък на междуминистерски контакти. И на мен ми се струва, че ние успяхме да трасираме един, един нов път, да отворим един нов комуникационен канал между МОД и Узбекистан. От което следва, че конкретно и в отговор на зададения от почитаемия депутат е, въпрос, Узбекистан трябва да приеме е, проверка на място от страна на МОД. Представителството на Узбекистан в ООН отправи междувременно вербална нота, в която сочи готовността на Узбекистан да поднови сътрудничеството с МОД, особено що се отнася до конвенцията 138, е, както и 182, едната за е, е, минималната възраст за найемане на работа, другата е за поставяне на деца при тежки условия на труд. Е, наскоро, в края на месец май и началото на месец юни, МОД е, проведе поредната си годишна конференция. Специализираната комисия за детския труд не излезе с е, каквото и да било становище по отношение на Узбекистан. Тоест, не се констатират проблеми от такъв характер в Узбекистан действа програма за съдействие за подпомагане на селскостопанската реформа в Узбекистан. Е, знаете, важно е това за изкореняване на детския труд. Тази програма ще започне е, работа още е, тази година на стойност 10 е, милиона евро. Бих искал да кажа, че според нас Узбекистан е положил реални усилия през последните 6 месеца и е откликнал на упражнения на, на упражнения натиск. Както от страна на парламента, така и от страна на Европейската комисия. И а, последното, което бих искал да кажа от съществено значение е, че Узбекистан е отправил послание до Модва Женева за да изрази готовността си да приеме делегация на МОД за проверка и то по време на следващата кампания по прибирането на памуковата реколта. И сега вече остава да следим развитието на обстановката. Е, що се отнася до общите преференции, Знаете как функционира тази система. Комисията може да предприеме действия, да, да разследва и в край краищата да прекрати действието на общите преференции, но само на основата на доклад от страна на МОД. Това сочи и регламента на съвета и парламент. Ако в случая МОД ни сезира, с твърдение, че по отношение на детския труд в Узбекистан са на лице проблеми, тогава да, ние бихме могли да започнем такава процедура. Но, както казах, на последната си годишна конференция МОД не излезе с никакви констатации в този смисъл. Ето, това е, господин председател. Мисля, търсените резултати са постигнати. Усилията на парламента и на комисията се увенчаха с успех. Благодаря сега от е, името на външнополитическата служба, господин Малдонадо. Благодаря, господин председател. Аз нямам какво много да добавя а, е, към казаното от представителя на комисията. Напълно сме съгласни с подхода, работим заедно, с комисията и е, с е, Генерална дирекция търговия, също така с председателството и а, е, делегацията а, от Женева. Така че това е резултата от съвместната ни работа и ние а, сме доволни от него. А, общата ни цел е една да получим добри резултати и да изградим доверие а, с съответната държава, в случая в Узбекистан. Така че ние също сме дали своя принос а, към изпълнението на следващата мисия, която ще се проведе по време на събиране на реколтата на памук и изпълнението на конвенцията. На 10 юли ще имаме а, среща на Комитета за сътрудничество с Узбекистан. Срещата ще се проведе в Ташкент. Възнамеряваме отново да обсъждаме този въпрос и да насочим вниманието към подробностите и онова, което предстои през следващия месец мисията ни. Благодаря. Очевидно, европейската дипломация <clears throat> е постигнала успех. Но преди да дам думата на докладчиците, по-скоро би било добре да дам думата на господин Мърфи, докладчик Сянка, на колегите от нашата комисия и накрая всъщност докладчика да обобщи. Благодаря. Мисля, че моментът е много важен. Момента, в който провеждаме това обсъждане, обсъждане в светлината на резолюцията. Много скоро започва събирането на реколтата на памук в е, Узбекистан. И откровено казано, не мисля, че Узбекистан е направил кой знае каква голяма крачка напред. Още през пролетта, когато се работеше е, по памука, имаше принудителен труд на деца и то, той се използва твърде на широко в цялата страна. Така че, като че ли практиките много не са се променили. И ако нещата тази година не са по-различни от миналата година, става въпрос за около 2 милиона деца, които са обект на такъв принудителен труд. Нещо, което е абсолютно неприемливо. поне това, което чувам от фирмите, които се занимават с памук, има известно несъгласие с това, онова, което прави комисията. МОД работи по кампанията. В Узбекистан се твърди, че няма да се приеме такава тристранна мисия. Както чухме от комисията, може би ще се приемат някои стъпки, но в парламента мисля, че трябва да искаме една мисия на високо ниво, тристранна, с тристранно представителство и пълен достъп до полетата, където се отглежда памук. Така че мисля, че и комисията и съвета трябва да настояват за това самото обстоятелство, че правителството твърди, че не приема такава мисия, прави приемането на и ратификацията на документа направо смешно. В доклада за напредъка по Централно-Азиатската стратегия въпросът за човешките права е неразделна част от всичко останало. Но в това отношение не се постига нищо. Така че съветът и комисията са отговорни за по-голям натиск на, за оказването на повече натиск на Узбекистан, за приемането и на мисия на наблюдатели, а и за мисия на най-високо ниво от наблюдатели, която да е, бъде допусната още тази година. Така е, правителството в миналото твърдеше, че няма нарушение на конвенцията с е, МОД и всичко върви прекрасно, но ако на място е, продължава да съществува принудителен детски труд и то в огромни мащаби, не мисля, че сме постигнали кой знае колко много. Благодаря. Um... Благодаря. Наистина, както чухме от комисията, това, което е постигнато е прекрасно, но трябва да се направи проверка на обстоятелствата, на фактите, нещо, което се надяваме да бъде именно целта на мисията. Както казахме в парламента, е важно тя да бъде допусната в страната. Правителството на Узбекистан вие твърдите, че приема мисията, може би трябва да уточним фактите, за какъв вид мисия става дума, а след това да видим каква е тази, какви допълнителни стъпки биха могли да, пред, да бъдат предприяти, ако не се приеме тази мисия на високо ниво. Благодаря. Жорж. Вие ще докладвате, имате ли въпроси към комисията, сега ли искате да вземете думата или малко по-късно? Благодаря, господин председател. Благодаря и на колегите, които изразиха мнението си. Радвам се, че комисията си изказа положително по тази тема. И аз и моите колеги имаме ам, големи резерви по отношение на позицията на Узбекистан. Не знам дали правителството ще приеме тази а, мисия а, през есента, която ние искаме да организираме. Диалогът трябва да бъде засилен, така че да получим а, утвърдителен отговор от правителството, че е готово да приеме мисия, делегация на МОД, която да посети страната през есента. В противен случай комисията Инта няма да е съгласна. Е, да, е, ще ми се доклада да е положителен, но докато нямаме партньор в лицето на узбекистанското правителство, ще бъде трудно. Надявам се обаче, че разговорите ще доведат до един добър край и в крайна сметка правителството на Узбекистан ще прояви разбиране към нас. Благодаря ви. La Commission et le service d'action extérieure. La Commission. Комисията и след това службата за външно-политическа дейност. Благодаря, господин председател. По принцип ние сме съгласни, защото по принцип бяха потвърдени условията, при които може да бъде реализирана мисията. В момента узбекистанското правителство и МОД трябва да постигнат споразумение. След като правителството твърди, че ще приеме мисията, мисля, че няма какво повече да кажем. От различните изказвания, това, което чухме, дали да бъде тристранна мисията, е, как да се провеждат разговорите, да се е, притискат двамата основни партньори. Позволете да кажа основното. Експертите на МОД е, на място трябва да бъдат в състояние да се запознаят с реалната ситуация. И по принцип за това има съгласие. Представителите на МОД ще информират комисията за резултата. Благодаря, господин председател. Доколкото знаем, поне до момента, основните оплаквания от е, е, които са получени до сега в е, е МОТ в е, Женева, са свързани с е, прибирането на реколтата. Не зная някакъв технически проблем имам. Позволете да започна от начало. Доколкото знаем, а ние е, следвам, следим е, докладите на съответните комисии, които се занимават с този въпрос. Е, основните жалби са свързани с използване на детски труд по време на прибиране на реколтата на памук, т.е. между септември и ноември. Отбелязахме си, че депутатите споменаха и че детски труд е използван и през а, другите сезони, но за първи път всъщност получаваме такава информация. Всичко това е много важно, защото всякакви а, мисии за а, проследяване на въпроса и, и стана дума за такива а, мисии, но те се плануват а, за периода на събиране, прибиране на реколтата. И е, трябва да имаме предвид е, този основен въпрос. Вторият въпрос е за типът на мисиите, характерът на мисиите. Разбрах е, какво имат предвид е, депутатите. Е, ставаше дума за висок за мисии на високо ниво, тристранни а, е, мониторингови мисии. Вярно е, че когато се опитваме да се запознаем с ситуацията, да видим как се изпълняват конвенциите, има различни видове мисии, така че узбекистанското правителство винаги ни казва, че липсата на разбиране от страна на МОД се дължи на обстоятелството, че мисиите са на високо ниво, а не на техническо ниво. Техническите мисии дават повече възможност да се е, види на практика как се изпълнява конвен, конвенцията. Така че е, това състояние на нещата, при това състояние на нещата ние се опитваме да намерим решение, да улесним намирането на решение и провеждането на една мониторингова мисия. Като рамките, в която ще работи тази мисия, трябва да бъдат определени от МОД и правителството на Узбекистан. Целта на мисията трябва да бъде да се проследи картината по време на прибирането на реколтата, за да се установи дали има принудителен труд на деца или не. Това е много важно. До сега правителството на Узбекистан и МОД говорят за а, мисия, но не става дума дали тя е техническа или не, дали е на високо ниво или не. Но според мен най-добрият начин е да се изпрати такава мисия, за да се разбере какво е реалното положение. Доколкото разбирам, поне от опита ни в миналото, само техническите е, мисии могат да постигнат реален резултат и да се разбере дали наистина е, на полето работят е, деца и дали това е принудително. Е, така че е, МОД, който е организацията, която трябва да прецени как се изпълнява конвенция, конвенцията, е органът, който би трябвало да а, бъде ангажиран. На 19 а, в а, Ташкент ще имаме срещи с съответните представители на държавните институции в Узбекистан и а, точно това а, са хората, които отговарят за провеждането и организацията на мисията. Знаем, че в а, МОД а, все още се очаква окончателното приемане на условията, което трябва да стане преди 19 юли. Това е необходимо, за да може мисията да бъде организирана на време и да бъде организирана както трябва. Така че аз естествено бих предложил да изчакаме да дадем своето доверие на МОД и на неговия генерален секретар, за да разберем дали ще се проведе тази мисия за мониторинг, при какви условия и какви ресурси са необходими за нея. Благодаря, господин председател. Merci, monsieur. Euh, je rappelle que euh, il revient au rapporteur et à... Благодаря. Благодаря ви, за всичко това. Благодаря ви за доклада. Джордж, заповядайте, Джордж Кодаш. Благодаря, господин председател. За съжаление, времето ни притиска. И през юли ще трябва да прекратим дейността си, защото идва лятната пауза. Но се надявам, че комисията и съвета ще се опитат да, се, да наложат позицията ни по време на разговорите с Узбекистан. Нашия доклад беше прият миналата година. Сега сме 2012 година, почти юли. Все още говорим за този проблем. Ам, реколтата ще се а, събира през септември и нещата а, не са стигнали до никъде. Съвсем ясно изразих нашата позиция, че или ще бъдат изпълнени нашите условия, или няма да одобрим а, доклада. Благодаря. Пристъпваме към осма точка от а, дневния ред. Е, изменение на регламент 428-2009 за въвеждане на режим на общността за контрол на износа трансфера peur de prendre en charge les dossiers euh, très sensibles euh, de cette commission. Давам думата на колегата, който по навик се занимава с тежки е, въпроси да ни осведоми и след това ще продължим дискусията. Благодаря, господин председател, за любезното представене. Благодаря ви, господин председател. Обсъждали сме този въпрос. Обикновено се опитвам да съм кратък, но мисля, че в този случай ще ми бъде необходимо повече време, тъй като тук има някои е, важни въпроси, по които има недоразумения и трябва да кажа, че втвърдих позицията си през последните седмици, позицията си по това досие. Трябва да кажа, че предложението за приключването на пред... работата по предложението на за преференциално третиране на някои държави по отношение на пускане на продукти на пазара. На 1 януари тези преференциални условия бяха, ще бъдат премахнати и 17 държави ще трябва да влязат в нормалните, стандартните условия на ОСП. Трябва много добре да разбираме климата, в който правим тези предложения. И като член на тази комисия аз посетих Кения, Кения, разговарях с регионалната, представител на регионалната комисия в Замбия, разговарях с представителите на редица африкански държави, държави от Карибите и Тихоокеанския регион. Навсякъде на нашия документ се гледа като на един агресивен акт на Европейския съюз. Смята се, че това е форма на изнудване и те определено не са съгласни с този документ. Освен това, нека да кажа и нещо, което вероятно ще бъде оспарвано от комисията, но комисията се счита, че ако търси достъп до пазарите на тези страни, ще решение. Но тъй като ние искаме нещата в Сингапур да върват напред, въпросите с авторските права, защита на интелектуална собственост и така нататък, за тях е трудно при тази сложна ситуация, изгъстените срокове, да се вместят в тези изисквания. Нека обаче да разясним някои от недоразуменията. Казва се, не можем непрекъснато да отлагаме, да отлагаме, да удължаваме сроковете. Трябва обаче да сме наясно, че никога не сме имали крайен срок. През 2007 беше края на периода, в който имахме някакви отстъпки, но след това не бяха поставени конкретни срокове. И е, ще говоря отново по този въпрос, но срока, който сме сложили 2014 е абсолютно невъзможен за някои от нашите партньори. Но едва сега ние всъщност поставяме крайен срок. И след като приемем някакъв регламент и приемем а, е, изменения по него, би трябвало да се фиксират срокове, независимо какъв е срока, дали е 1 януари 2014 или 2016 или все едно какво, когато има някакъв регламент, трябва да има и срокове за него. А не както а, е, в някои случаи се предлага, променяме позицията си, променяме сроковете си а, е, и това става в последствие, след като вече се приема регламента или измененията. Аз бих предложил 2016. Защо предлагам този срок? Защото до някъде това се е основава на аргументацията на комисията. И трябва да отговаряме на е, изискванията на 100 Световна търговска организация. Освен това, е, не смятам, че има някаква спешност, с то да изисква от страна на държавите, които са членки на Европейския съюз, да отговорят на тези срокове. Така че 1 януари 2014 година, може би ще бъде срок, с който не всички ще се съгласат, но евентуално това може би ще бъде срока, в който все пак ще се вместим. Независимо от всичко, обаче, трябва да отговаряме на сроковете на 100. А защо 2016 предлагам? Ако приемем 1 януари 2014, както предлага комисията, ето ви едно проучване, което парламентът е правил тук ние не предлагаме държавите да изгубят своите е, преференции от 1 януари 2014, но на практика точно така ще стане. В това проучване се казва, че до юни 2012 е невъзможно всички държави да преминат през ратификацията. Така че, когато се стигне до септември и приемем датата 1 януари 2014, това означава, че на практика тези държави ще се лишат от предимствата си. Затова аз не считам, че 2014 е разумен срок. Освен това, тук не става въпрос за нещо абстрактно. Става въпрос за а, а, въпрос, който има пряко въздействие. Най-много ще изгуби Кения, според мен, ако приемем 2014 като крайен срок. Кения ще загуби своите преференциални тарифи за много продукти, но най-вече за цветя. И за тях това ще бъде двойно предупреждение. От една страна по цветята те имат нулева ставка, а от друга страна пък Колумбия от по-високи тарифи ще премине към нулеви ставки. Тъй, че Колумбия и Кения ще си разменят местата, ако се приеме това изменение. По, за Намибия и Ботсвана, които ще бъдат другите големи губещи, проблемът е не толкова, че те нямат желание да подпишат, а, защото а, просто а, нещата се свеждат до Митническия съюз на Южна Африка и те трябва да станат а, партньори там, преди да можем да направим нещо по споразуменията с тях. Така че, ако притискаме Ботсвана и Намибия да подпишат, а, без да има някакво а, задоволително решение, ние не подпомагаме солидарно сигурността. По отношение на Намибия се мята, че 59 билиона евро на година ще губи страдата от а, а, наложените ограничения за говеждо и риба. В резултат на този регламент Намибия ще загуби още през 2014 а, и поради обстоятелството, че няма да може да получава е, европейски средства по фонда за развитие. Така че в резултат на тази стратегия Намибия ще загуби и оттам. Тоест, Счита се, че ни, нашето отношение ще бъде несправедливо, подпомагащо развитието, ако предприемем срока 2014. И затова моето предложение е да се е, реши е, годината да бъде 2016 и мисля, че ако не успеем да се споразумеем за 2016, мисля, че в това отношение имам подкрепа от групата, да не приемем срока 1 януари 2014 за влизане в на регламента. Благодаря, господин председател. Благодаря на нашия доклад, си, който от, от тема на тема става все по-радикален. А сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Те са двама. Благодаря и ще започна с това, с което Дайвид ме зарадва. А, именно, че а, се признава, че трябва всичко това да има край. Защото първоначалната идея беше това да бъде едно временно решение за преодоляване на конкретни трудности. През 2007 се, е, е, се считаше, че е така и за периода 2007-2014 изтече много вода. Няма да говорим доколко конструктивни или неконструктивни сме били през този период, но трябва да има край всичко това. И когато беше избран този краен срок 2014, той не беше избран случайно. Имаше причини за това. 1 януари 2014. примерно на държава като Еквадор. Много обсъждахме дали Еквадор е държава със средни доходи или не. А сега да кажем, че и други произволно избрани държави, по исторически съображения. Макар, че и те губят, трябва да бъдат включени в тези срокове до 2014, не е честно. Нека да вземем, например, Ботсвана. Това не е държава със средни доходи и мисля, че не трябва нашата търговска политика да се основава на БВП, средното БВП за Европейския съюз. Не мисля, че трябва да правим изобщо това, но нека все пак да сме наясно за какво говорим. От друга страна са държави като Еквадор, така че има някаква логика да се приеме срока 2014. Не съм съгласен с аргументите, които изтъкнаха някои от нашите приятели в съответните държави, че това е опит да ги притискаме да подпишат. Ако имаше някакъв вид е, натиск от страна на 100, ако това означаваше някакъв вид несигурност, е, тогава всички знаем и те, и ние знаем, че трябва да се фиксира някаква дата, за да бъдат, а, за да има равнопоставеност. Ако ставаше дума само за достъп до пазара, нещата ще да бъдат много прости. Има обаче основание да не решим да подходим по този начин. Тук става дума по-скоро за развитие, защото достъпа до пазара сам по себе си не води до развитие. Така че целта не е ние да изнасяме, ние да имаме възможен достиг до открития пазар. Би било много лесно, ако трябваше аз да, да лобирам за европейските държави и те да му убеждават, че трябва да инвестирам и така нататък. Истината обаче е, че няма интерес. Няма достатъчно интерес в инвестициите и търговията с тези държави. Ако ние правим някакви усилия в това отношение, ако предлагаме някакъв пакет от мерки, то това е с цел стимулиране на развитието. Така че, за да бъде последователна нашата политика и да бъдем справедливи в отношенията си а, с а, партньорите, смятам, че предложението на комисията за 2014 е справедливо. И заради нас, и заради тях то дава, а, смятам, че е справедливо, защото то дава някаква правна сигурност. 2014 го прави. А, нека да не започваме да си говорим дали 2015-2016 ще има някакви рискове, не бих искал да а, спекулираме и това от страна Не, пе, ние казваме 2014. Зная, че неформално на кафе сме обсъждали възможности за компромиси. Понякога е много лесно да се стигне до компромис, защото има много документи, може да се каже да пипнем тук нещо, да пипнем нещо там. Проблемът обаче с този компромис е, че става въпрос за някаква дата. И може би е по-добре да я подложим на да гласуване. Но от страна на ЕДП ние предпочитаме това да бъде 2014. И ако тази дата не бъде прията, ние ще гласуваме за всичко, което е близко, евентуално до 2015. Но най-последователната ни политика би била да прием 2014. Благодаря. Thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател. Не за първи път обсъждаме този проблем. Благодаря на докладчика за това, че той още веднъж ни представи съдържанието и предизвикателствата по а, този проблем. От самото начало съм бил абсолютно откровен и съм казал, че това предложение трябва да бъде отхвърлено и мисля, че колегите не са изненадани от моето предложение. Защо? Може би си спомняте, че на срещата на Г20 през 2008 в разгара на финансовата криза беше решено да има ясни регламенти които да бъдат прияти през следващите две години, които да са свързани с финансовите въпроси, да има по-общо решение на този проблем. Вчера чухме какви са решенията на срещата на върха от 2012. Значи 5 години са минали от тогава и все още нямаме ясен регламент. Така или иначе поне има разбиране, че държавите трябва да бъдат отговорни и трябва да, да бъдат отговорни навсякъде, навсякъде по света, когато говорим за тези въпроси. Ясно е, че тук не става въпрос само за търговските взаимоотношения, но така или иначе търговските взаимоотношения между развитите и развиващите се страни зависят от тези решения. И ако ние като развиващи се страни не сме в състояние, като, развити страни, извинявайте, не сме в състояние да намерим един последователен подход към тези а, предизвикателства, пред които сме изправени в глобален план, е ясно, че това ще има влияние върху економическото развитие на държавите, за които говорим. Трябва да имаме възможност да проведем консултации с тези държави и то консултации по подробностите и да водим преговори. Така че целта е да разберем какви са реалностите и е, макар, че разбира много добре подхода на Дейвид е, Мартин, моето заключение е по-различно. Считам, че естествено и, и аз бях в Кения и в Замбия с, а, е, при посещението на нашия комитет. Ние успяхме да повдигнем завесата, да се запознаем до някъде с реалностите в тези държави и знаем защо те а, е, имат притеснения във връзка с преговорите. Така че трябва да вземем предвид а, е, техните интереси, когато говорим за новата стратегия на Европейския съюз и трябва да вземем предвид интересите и на двете страни и на Европейския съюз, и на африканските държави, защото конкретно за тях в момента става дума. В момента става за, е, дума за общността на държавите от Източна Африка. Е, трябва да проявим гъвкавост в процеса на преговорите, да уважаваме а, е, процеса на развитие във всяка една от тези а, държави и разбира се да отговорим на изискванията на 100. Така че не бива да притискаме държавите към приемането на някакви ангажименти, които да не отговарят на а, споразуменията с 100. Освен това, когато определяме някакъв срок, както този, за който сега става дума, това означава, че ако искаме да приемем срока 2014, трябва да приключим с преговорите още сега, Ето до няколко месеца. Това може да навреди на политиките в тези държави, в нововъзникващите економики и отношенията с Европейския съюз. И накрая определянето на срок, който е свързан с нашите срокове за развитие и който отговаря на изискванията на член 284 от Лисабонския договор а, не трябва да води до нарушаване на регламента 1528. Това е и моето заключение по тази точка. Благодаря. Колегата Келер има думата. Да, благодаря. Понеже споменахте развитието по 208 член от Лисабонския договор, член от значение за нас. Целта тук е в край на краищата да се намали и премахне бедността. Това е целта на развитието и всяка политика би трябвало да бъде насочена на там and those policy consistently in that thing. So I don't think that argument really holds. Anyway, um, the so to say watchdog force of this policy. The Комисията дала своето становище във връзка с достъпа до пазара. Това е Комисията за развитието. Препоръчва на нашата комисия да гласуваме против ограничаването на пазарния достъп. Независимо от срока, фактически Комисията за развитие отхвърля всякакъв срок е, с аргумента, че това изменение би било в ущърп на регионалната интеграция между страните, а това е също цел на развитието, е, преследвана от Европейския съюз. Ограничава се също така възможността за политическо маневриране, а може да бъдат отклонени и традиционни търговски потоци. Аз се отнасям с разбиране към аргументите на африкански и други страни, които твърдят, че са шантажирани. Опасявам се, че с подобни изменения ние създаваме тъкмо такова впечатление. Но ако всичко това не е достатъчно, вероятно би трябвало да изтъкнем и някои чисто формални проблеми. ЕЦДПМ, е, един известен брукселски мозъчен тръст, който работи много успешно за комисията. Парламентът вече неколкократно се е допитвал до него. Те не са зелено ориентирани, успокоявам ви. Но, какво е становището в случая? Два проблема. Първо, Член 2, 3 Б от регламента дава възможност на Европейския съюз да откаже пазарен достъп само след като не е ратифицирано в разумен срок. Не се допуска е, отказ на достъп е, заради нератифициране на отделни стъпки. Значи, нератифициране в определен срок. Това е критерият Комисията в своето предложение е, казва само, че не са предприяти стъпки, но това не е достатъчен аргумент по смисъла на регламента. И отново консултантите, мозъчният тръст, е, сочат, че от чисто формална гледна точка това означава, че предложението на комисията няма правно основание. И на второ място, цитирам, предложението на комисията също страда от един по-сериозен проблем. 1528 от 2007 година е едностранно временно прилагане на съответните споразумения за економическо партньорство от страна на ЕС, което означава, че тя подлежи на Виенската конвенция за, право, за договорното право, където се предвиждат условия за прекратяване действието на временни такива актове, условията за това в случая не са на лице. Съгласно Виенската конвенция има няколко условия, които трябва да са на лице за прекратяване на временно прилагане според е, мозъчния тръст, който цитирам, тези условия не са на лице. И това не е ново. Е, това становище датира от октомври 2011 година, значи комисията трябва да е наясно не знам дали предлага някакви решения за преодоляването на тези пречки, но с това просто искам да кажа, че възраженията срещу този регламент не са само от политическо естество, има чисто правно-технически възражения, е, които следва да бъдат преодолени. Благодаря. Колегата Бердер е, е, ни предложи, както и предишния председател, да дадем възможност на всеки да председателства, така че е, тази ротация на председателите ще продължи. Колегата Ланги ще ме замести от тук нататък. Благодаря. Не може ли и аз да бъда? Винаги съм искал и аз да помаха малко от диригентската палка. А какво да кажем за жените, господин председател, казва госпожа Бердър. Интересното тук е, че става въпрос за партньорски споразумения, а пък сякаш разговори между партньорите двустранни няма. Просто е, на определен етап хода на преговорите им се изпраща писмо, имате две години срок и толкова. И, и това шокира. Е, посланието е ясно и непротиворечиво, но има отрицателен ефект, тъй като хората са поставени под натиск, под напрежение, чувстват се застрашени и се поражда сериозно недоверие между страните. В резултат от този дамоклев меч, който е надвиснал над нашите партньори под формата на срока 2014 година. И ние като парламент би трябвало, мисля, да така полеем масло върху бурното море, да, да вдъхнем, да, да се опитваме да възстановим тази, това доверие. Подходът в случаите винаги е бил към регионално сътрудничество, към неговото насърчаване. И особено ако вземем източна Африка, където Кения може да се окаже извън периметъра това би имало дестабилизационен, сериозен дестабилизиращ е, ефект. Е, ще се появи незаконна регионална търговия, само за да се възползват търговците от преференциалния режим в една или друга страна и така нататък. Е, вярно е, че много време бе прахосано, това, което чувам от колегите, участвали на заседания, посветени на АКБО, е, че партньорите се чувстват ощетени. Сега, това, че нищо не е подписано, не означава, че не е вършена работа. И за нас не винаги тук за нас е лесно да разберем, че министерствата разговарят с външните партньори, но не непременно осведомяват кабинетите за това, правителствата. Um, um, Знаете, има и такива феодални междуособици, между държавните ведомства, между министерствата и до някъде останалите власти са поставени пред свършен факт. Така, бе на тояга, това е ясно. Е, посланието стигна където трябва, но после трябва да помислим за въпросната дата. И както каза Дейвид, 2014 година просто не стига, за да бъдат изработени всички елементи, законодателството и така нататък по разумен начин. Е, според мен СТО е, ще приеме дата някаква. Ам, не непременно тази, която се предлага тук, но някаква дата. И разбира се, напълно уместно е да се предвиди срок – е, не може да се протака до безкрай. И аз съм за 2016 и този срок не е кой знае колко дълъг. Знаете, преговорите обикновено се протакат, но, но 2016 би било нещо смислено и нещо конструктивно и в духа на партньорските отношения с третите страни. Благодаря. Благодаря на колегата Бедер. Няма други, които им искат да вземат думата. Сега давам думата на колегата Галина, която е управляваща отдел в комисията. Благодаря. Ще започна накратко да разясна някои е, неща. Дебата беше много интересен, защото ми показва, че все още има елементи, които не са съвсем е, ясни. тези отстъпки, които бяха предоставени от СТО, е, хващащи преференции, е, са били предоставени през 2001 до 2007. Сега през 2012 се, все още обсъждаме дали 2014 или по-късно трябва а, да се сложи край. Регламента беше добро решение тогава. края на 2007 беше срокът за държавите да ратифицират и ние решихме едностранно, че ние ще продължим с най-щедрия режим, а, с който разполагам в Европейския съюз, без квоти, без тарифи. Но тези държави не изпълниха условията. Година-две е, смятахме, че ще са необходими за ратификацията или максимум 3 години, но до 2014 вече ще са минали 6 години. Аз съм изненадана, че обмисляме вариант да продължим а, напред а, и да нямаме правна сигурност. по този начин се задържат инвестициите, защото ние нямаме яснота какво се случва в тези държави. Имаме, има три а, варианта за тези държави. Те ратифицират споразумение, споразуменията а, от миналото. А, тогава ще напреднем с времето. Ще има достатъчно време 2014 година да се справим. Някои страни предпочетоха да сключат други споразумения, всеобхватните регионални споразумения. в името на гъвкавостта ние казахме, да, комисията може да изчака другите да подпишат и да ратифицират. Договори, извинете, преговорите вървят добре. Не знам защо имате такива негативни впечатления за това по какъв начин биха могли да протекат преговорите в момента. Въпреки, че някои от въпросите вече са обсъдени, те са обсъдени само защото страните са поискали това и а, е, някои поискаха така наречената клауза рандеву, когато не са искали да обсъждат определени въпроси. Ние показахме гъвкавост. А, е, трябва да имаме предвид, че ние а, е, ние нямаме никакви пречки по отношение на а, преговорите. В момента партньорите ми са доста доволни. Значи първо може да се ратифицира предишното споразумение или могат да ратифицират новото споразумение. Или а, те могат да кажат, че това не им харесва и да бъдат третирани като всяка друга развиваща се а, държава. В а, това отношение предложението няма да окаже влияние е, за достъпа до пазара. Говорим за две страни, Ботсвана и Намибия, е, които са страни с е, среден доход на населението. но страните искат да продължат, те не искат да се откажат. и те ще могат да се възползват от а, общата система за преференции. Ние искаме да имаме яснота а, по отношение на а, договорите ни с партньорите, партньорите ни от АКТБ. Ние дадохме достатъчно време. Дадохме им достатъчно време и ние помагаме на тези държави да преодолеят тези а, ниски прегради. Това са въпроси, които засягам по време на преговорите. Бих искала а, да кажа, че не говорим а, за а, времени разпоредби, но предложението от правна гледна точка е Trying... изисква нашето внимание, предпазливост. Европейския съюз прави доста щедър жест, като дава възможност подписването да, да стане до 2004 година, но по-щедри от това няма как да сме. Благодаря ви. Благодаря ви. Госпожа Келер иска да зададе въпроса. Вие казахте, че няма проблем с правните елементи, от, включени в предложението, но доста конкретни неща споменах преди това. Бих искала да знам дали проблемите, които бяха споменати, все още са актуални или не. И ние ще гласуваме утре и трябва да знаем, трябва да се внесе яснота по тези въпроси, да знаем как да гласуваме. Ако ако това ще е от помощ, мога да разсея а, съмненията и да кажа следното. Разпоредбите в конвенцията из... изискват да има реципрочност. Реципрочност свързан с това, че споразумението влиза в сила. Регламента за достъпа до пазара и с този регламент ние едностранно въведохме а, тези разпоредби. Виенската а, конвенция, член 25, включва в себе си един вид жест. Ако има само един партньор, не може просто ей така, с едно штракване на пръстите, да се задейства член 25. Ние го а, направихме на добра воля. Никой не може да ни обвини. Ние бяхме доста щедри и то без да има а, отстъпки от страна на СТО. 2007 беше включена, а, но след 2007 а, година вече а, разпоредбите не действат. Няма тук а, някакъв правен а, спор. Преференциите могат да бъдат запазени. Смятам, че това е достатъчно. В противен случай нещата ще се осложнят още повече. Благодаря ви. Сега ще дам думата на докладчика за заключителни слова. Благодаря на всички колеги и на комисията. Ще се спра на някои неща, които бяха казани. Комисията е права, като казва, че от 27 има отстъпки, предоставени от СТО. Аз не съм говорил с всички страни от СТО, но имаше разговори с по-уязвимите членки на СТО. Стана въпрос за това дали се предвиждат някакви действия, дали се обсъждат тези въпроси и нито една страна не ми е дала знак, че ще предприема някакви действия. Дали комисията може да назове страни, които предвиждат да предприемат някакви действия, свързани с ЕТО? Е, дали срока ще е и 14, 15, 16? Тук не става въпрос за това, става въпрос, че някои от страните трябва да предприеме а, действия. Съгласен съм с Хелмут Чулц и неговият анализ, но като първ вариант може да се предвиди отхвърляне, но, след, но след, въпреки всичко ние трябва да си гарантираме партньори в СТО. Ние не искаме да принуждаваме нашите партньори да обсъждат въпросите свързани с Сингапур, да обсъждат въпросите свързани с авторските а, права, въпросът свързан с предоставянето на услуги или с обществените услуги. А, имахме посещение в а, Кения, Комисията ни уведоми точно това. Ние след това обаче говорихме с представителя на Кения, с търговския министър на Кения и а, те малко бяха объркани, защото ги притиснахме да говорят по тези въпроси. Ние казваме, вие не ви притискаме, ние просто поставяме тези въпроси и искаме да ги обсъдим. Тук а, нещата подлежат на тълкование. Въпросът е <laughs> дали ответната страна е готова да говори по тези въпроси, ако не се чувства притисната до стената. Европейския съюз, разбира се, иска да обсъди тези въпроси в подробности. Са нещо, което каза Кристофър. Аз не отричам, че някои тези въпроси са актуални, са важни, някои тези въпроси са важни за развитието, трябва да бъдат обсъдени. Но а, има разлика дали се водят преговори, които ще доведат до някакво споразумение или се водят преговори, които ще ам, доведат до това, че ще има по-добър достъп до пазара, има нужда от ам, технически опит в тази област. Тази област. Друго нещо, което искам да спомена възможностите, които се предоставят на страните от АКТБ по отношение на процеса за ратификация. Съчестваме на отново Кения, защото най-добре съм запозната с в тази страна, защото я а, посетих. Ние трябва да насърчим солидарността сред африканските държави в Източна Африка по-точно. Те трябва да се възползват от преференции. Това са страни, които не са най-бедните. Когато бях в Замбия, там позицията беше малко по-различна. Там те са готови да вземат такава позиция, че Кения да не може да не, да не каже не на, на НИПА. Трябва да си има предвид и търговията между съседните държави. добре е да водим преговори, но тези преговори трябва да бъдат приключени в един момент. Трябва да се залагат постижими цели. Ето защо аз съм за 2016, а не за 2014. Благодаря. Ясно е какви са препоръките на докладчика. Утре ще гласуваме и ще намерим решение. Ясно е, че трябва да изпратим недвусмислени а, сигнали на нашите партньори. Сега обявявам девета точка от дневния ред, свързана с дейността на групата по мониторинг. Важно е а, да се докладва, да се предоставя информация, така че групата да не се отдалечи прекалено много от нашата комисия групата е заседавала. Това е групата по мониторинг за Централна Америка и давам думата на докладчика. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. По време на последното заседание беше казано, че е, не можах да, да присъствам, защото полета беше отменен, но сега вече съм тук и ще мога да ви уведомя за това как, какво се случва в Централна Америка. Има два документа, един междинен доклад ние се надяваме, че ще постигнем съгласие и на 25 ти и съвета ще може да постигне съгласие, но този, този месец се предвижда да се подпише да се подпишат спогодбите в Хондурас. Два текста трябва да бъдат обсъдени. А, с, съгласието и междиния доклад, споразумението и междиния доклад. А, ще се предвиди и срок за внасяне на изменения към доклада. Ще се гласува в Инта през септември или пък през октомври. Такива са сроковете. Ще се гласуват Мешиния доклад и споразумението. Искам да напомня, че правната ни служба се занима с някои хоризонтални проблеми. Става въпрос за някои споразумения. споразумения, включващи споразумения за асоцииране на страни от Централна Америка. Има политическа готовност от страна на всички институции. Разбира се, в предпазните клаузи ще бъдат включени тези елементи, които биха представлявали проблем. Това е, господин председателю. Не виждам някой да иска да вземе думата, но може би докладчикът ще може да ни каже каква е връзката между ния доклад и предпазната клауза. В момента имаме споразумение и регламент, включваща предпазната клауза. Каква е всъщност основата за постигането на споразумение? Благодаря. Да, наистина е така. Сега по отношение на клаузите. На 12 юли ще се гласува тук в комисията, ще бъдат гласувани измененията, след това клаузите ще бъдат гласувани през октомври. Ние Смятаме, че гласуването в Инта ще бъде проведено едновременно с гласуването в пленарна зала, за да ам, няма никакви притеснения и да могат всички клаузи да бъдат а, обхванати. Добре. Ами, тогава приключваме и с тази точка от дневния ред и следващата точка обхваща заседание на координаторите. Моля всички, които нямат право да останат, да напуснат залата.